Чудесно е, че сте сред нас. Добре дошли. И така, първият доклад е доклада Ферара, а именно за снемане на имунитета на Марин Люпен. Господин Корвен Мике направи предложение да се отложи това гласуване. σύμφωνα με τον κανονισμό όπως με ενημερώνει. Според правилника, както ми казаха и моите колеги, след като а, ако се приеме това желание, това предложение, е, Това предложение би трябвало да бъде предложено обаче от политическа група, тъй като Корвин Мик е независим, то според член 180 или не е първа, трябва гласуването по отношение на имунитета на членовете е, може да се състои. Тоест, кой е за махането на имунитета? Аз против? Въздържали се? Мисля, че резултатите са ясни. Мнозинството подкрепя снемането на имунитета. И така, продължаваме към, с доклада Манеско. Продължаваме с доклада Манеско. Моля, колеги, запазете тишина и вярвайте на председателя и на вашите очи. И така, става дума за споразумението между Ливан и Европейския съюз. Гласуваме електронно, моля. Личи της ψηφοφορίας. Край на гласуването. Прието е. Преминаваме към доклада Вайден Холцер. Отново електронно гласуване, моля. Лихси της ψηφοφορίας. Край на гласуването. Прието е. Преминаваме към доклада Краснодепски. 51 во изменение. Гласувайте електронно, моля. λήξη της ψηφοφορίας. Край на гласуването. Прието е. Това означава, че е, първото четене при, в парламента е, на първо четене докладът е прият. Следващата точка това е задълженията в областта на визовата реципрочност. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прията е. Кабесон Руис. Доклада. Изменение едно. Глас кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено е. Оригиналният текст на параграф 8. Електронно гласуване, моля. Λήξη της ψηφοφορίας. Край на гласуването. Прието е. Параграф 22, е, оригиналният текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено. Второ изменение. Да, може да проверим електронно. Проверяваме електронно параграф 22. Λήξη της ψηφοφορίας. Край на гласуването. Прията е. Извинявам се, казва председателят. Параграф 50, изменение 2. 76 депутати, повече от тях. Кой е, кой е за, против? Въздържали се? Прието е. Добре, нека проверим електронно. Проверяваме второ изменение. Λήξη ψηφοφορία. Край на гласуването. Прието е. Изменение трето. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено е. 59 параграф. Мисля, казва председателят, че беше ясно, но ако искате, нека проверим. Добре, нека проверим електронно изменение 3. Моля, гласувайте сега. Λήξη ψηφοφορίας. Край на гласуването. Отхвърлено е. Параграф 59 на две части. Първа част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се. Нека проверим втората част, моля. Лекси ψηφοφορίας. Край на гласуването. Отхвърлено е. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? А прието е. Не, извинявайте, беше ясно отхвърлено. Председателят се извинява. Не, не, приете, е текстът. Сега параграф 95, оригиналния текст. Кой е за, моля? Против? Въздържали се? Отхвърлено е. Параграф 98, оригиналния текст. И съжалявам, беше много ясно. Продължаваме. Оригиналният текст на 98. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено е. Изменение 5. Е, гласувайте електронно, моля. Λήξη ψηφοφορία. Край на гласуването. Прието е. Сега гласуваме целия текст. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Доклада Коста. Първо, из... а, осмо изменение. За, против, въздържали се, отхвърлено е. Параграф о, о, първи, оригиналният текст, гласувайте електронно, моля. Лихши ψηφοφορίας. Край на гласуването. Прието е. Девето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено. Десето. За? Против? Въздържали се? Отхвърлено. Единайсто. За? Против? Въздържали се? Отхвърлено. Дванайсто. За? Против? Въздържали се? Отхвърлено. Тринайсто. За? Против? Въздържали се? Отхвърлено. 14 за, против, въздържали се, отхвърлено. 15 за, против, въздържали се, отхвърлено. 16 за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение 17 за, против, въздържали се, Отхвърлено. 18 за. Против. Моля, колеги, не викайте. Имаше много ясна разлика, имаше мнозинство. Така че, моля ви, нека продължим. И така, 19 за, против, въздържали се, отхвърлено. 45 параграф, оригиналния текст на две части. Първа част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 20-то изменение, гласувайте електронно, моля. Λήξη της Край на гласуването. Отхвърлено. 21 изменение. Гласувайте електронно, моля. Лихси шфофориаш. Край на гласуването. Отхвърлено. Първо изменение. Гласувайте електронно, моля, казва председателят. Не, с ръце. От, отхвърлено е. Второ, за, против, въздържали се, отхвърлено. Точка от приопила С за, против, въздържали се, отхвърлено. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърлено. Пето за, против, въздържали се, отхвърлено. Оригиналният текст на точка М. За, против, въздържали се, прието е. Шесто, за, против, въздържали се, отхвърлено. Седмо, за, против, въздържали се, отхвърлено. А сега гласуваме цялата резолюция. Гласувайте електронно, моля. Λήξη της ψηφοφορίας. Край να γλωσσόβανε το. Πριέτε. Господин Преда има въпрос. Господин председател, може би да гласуваме амблок всички предложения за изменения от групата на Люпен. Παρακαλώ, έχετε ζητήσει το λόγο από τη διαδικασία. Да, вие също искате думата. Данке, президент. Благодаря. Вие се опитвате да водите заседанието, но нарушихте три пъти реда. Вие изобщо не гледате как гласуват хората, освен това игнорирате хората, които искат да се изкажат по процедурен въпрос. Аз ви ценя като председател, но моля ви, бъдете демократичен и честен, когато председателствате. Благодаря господин Обермайер за вашата оценка и за оценката на моите колеги, но искам да ви уверя, че всичките гласувания бяха много ясни и измененията от вашата политическа група бяха отхвърлени. Това беше много ясно. Ясно беше и когато гласувахме електронно. Имаше ясно мнозинство против тях. Госпожа Коста. Господин председател, искам да кажа, че днес е изключително важен ден, защото парламентът реши да подкрепи културата. Европа има нужда от култура, ценности, интеграция, както и голяма възможност за работа на младите, за работни места. Моят инструмент не е работеше и не регистрира моя глас. Натиснах, не светна лампичката. Съжалявам, искам да регистрирате моя глас за отделно. Председателят благодаря за това уточнение. Нека продължим с доклада Хименес Барбат. Моят екип ме осведоми, че може да гласуваме онблок само ако съдържанието е сходно. И аз като председател трябва да уважа правилата, не мога, за съжаление, да приема предложението на господин Преда. И така, ще гласуваме според процедурата. И така, изменение 12. Кой е за? За? Против? Въздържали се? Отхвърлено. 13. За? Против? Въздържали се? Отхвърлено. 14. За? против, въздържали се, отхвърлено 15 за, против, въздържали се, отхвърлено 16 за, против, въздържали се, отхвърлено 17 за, против, въздържали се, отхвърлено. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. Второ, за, против, въздържали се, Отхвърлено. Трето. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Шесто. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Седмо. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Осмо. За против, въздържали се, отхвърлено. Девето за, против, въздържали се, отхвърлено. Десето за, против, въздържали се, отхвърлено. Единайсто за, против, въздържали се, отхвърлено. Сега гласуваме цялата резолюция. Гласувайте електронно, моля. Λήξη ψηφοφορίας. Край на гласуването. Докладът е прият. А сега преминаваме към последния доклад на госпожа Макларкен. Първо изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието е. Гласуваме цялата резолюция. Гласувайте електронно, моля. Лекси ψηφοφορίας. Край на гласуването. Прието е. Благодаря ви. Благодаря ви на всички и сега преминаваме към обясненията на вода